благодаря за тази втора възможност да обсъдим е, въпроса за международната закрила на, на лицата, подаващи сигнали за нередности. Вие разговаряхте по въпроса с комисар Йорова преди 10 месеца. Да подадеш сигнал за нередност е, е нещо, което изисква смелост. Е, това е акт, който е насочен срещу корупцията. Е, това е акт, който е израз на свободата на словото, свободата на, на предоставянето на информация. Както беше казано в дебата миналия април, няма цялостна система в Европейския съюз за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности. Комисията много добре знае е, колко категоричен е парламента по въпроса за създаването на такава система. В случай, където няма отраслово законодателство, държавите членки трябва да се намесят. Комисията следи отблизо съдебната практика на Европейския съд за правата на човека по този въпрос и следим освен това какво ще предприема и съвета на Европа. През 2014 година съвета на Европа отправя препоръка за защита на, на лицата, подаващи сигнали за нередности. В тази препоръка се призовават държавите членки на съвета на Европа да създадат нормативна а, и институционална рамка за защита на, на подобни лица. Няколко държави членки вече са създали такава институционална рамка. Европейския съюз и неговите правила в това отношение са само в някои конкретни области. Няма регулация на европейско ниво. Има директива срещу прането на, на пари, прията през декември 2014 година и в тази директива се съдържат разпоредби за лицата, които докладват за е, тъмни финансови транзакции. Освен това, комисията прие, е, т.е. Европейския съюз прие и директива за е, злоупотребата с е, информация, свързана с пазарите. Вероятно си спомняте, че миналия декември приехте и директивата за защита на търговската тайна. Там се предвиждат мерки свързани с незаконното използване или разкриване на, на информация. Според тази директива, всяко твърдение за за, за, за придобиване на, на, на имущество въз основа на, на, на злоупотреба с информация, тази, вся, всяко лице, което подава подобна информация, трябва да бъде защитено. Имаме и, и доклад, който говори за това, че лицата подаващи сигнали за нередности трябва да бъдат защитени във всички държави членки. Това е нещо изключително важно. В заключение искам да кажа, че, че комисията следва да гарантира, че лицата подаващи сигнали за корупция и за, за, за измами е, трябва да бъдат защитени, особено ако те ще подават тази информация пред Европейската прокуратура, която знаете е, предстои да, да бъде изградена. Ето защо парламентът трябва да помогне, тъй като прокуратурата все още се изгражда. Господин председател, уважаеми депутати, в заключение трябва да кажа, че, че много е направено в Европейския съюз в тази област, тъй като Европейския съюз има правомощия тук. Комисията следи какво се случва и ще направим оценка от, не... на необходимостта от допълнителни действия. Сега с удоволствие ще изслушам вашите позиции е, относно това какви действия можем да предприемем, за да защитим тези лица, подаващи сигнали за нередности. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар. Сега от името на НП давам думата на господин Вос. Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин еврокомисарят за направената декларация по въпроса за информиращи за нередности. Важно е да се заемем с този въпрос как можем разумно да подходим към темата и въпросът къде са границите на възможностите, защото много често тези хора се оценяват като един вид средство за решаване на решението. Искам да кажа, е, че ЕНП е, не смята, че трябва да прекаляваме с защитата, но в разумни граници сме за. Затова е важно да говорим за структурите в фирмите, в асоциациите, за да се гарантира и защита на сигнализиращите за нарушения. Темата е много сложна, много странна, е, защото става дума и за защита на националната сигурност, търговска тайна, защита на личните данни, измами, данъци и така нататък. За това трябва да се подхожда индивидуално. Не бива да обобщаваме и да казваме защитаваме наред трябва да решим за какво става дума. Ние сме убедени, че тази защита би трябвало да бъде национална задача и национална компетентност нека да работим за обмяна на мнения и насоки, но нека не забравяме принципа на правовата държава тук. Благодаря. От е, името на социалистите и демократите давам думата на Лопес Агилар. Señor presidente, комисарио, de qué estamos hablando aquí en esta sesión del Parlamento Europeo? Благодаря, господин председател. За какво говорим а, тази вечер? Говорим за нещо, което е наболяло и много сериозно, тъй като предизвиква много проблеми. Става дума за опазване на фундаментални, основни европейски и международни права. От друга страна обаче трябва да кажа, че е необходимо на международно ниво да защитим онези, които на английски се наричат whistleblowers или подаващи информация. Онези, които дават информация за нередности, за корупция, за атентати, за екологични престъпления, измами и така нататък. Това са хора, които си сътрудничат с големите агенции, всъщност, които се борят срещу нарушенията на закона за това говорим. Защо е актуална тази тема? Имахме случая с Наудън, където видяхме нарушения правата на човека не само на европейско ниво, бяха погазани права на всички граждани по света. Що се отнася до Националната агенция за сигурност на САЩ, а, трябва да защитим хората, които всъщност подават информация срещу престъпления, срещу убежища. Европейския парламент се занима с тази тема. Аз съм част от една комисия, която извършваше анкетна проверка на нарушенията правата на човека. 13-та година публикувахме през 15 та година проведахме едно изслушване в комисията Либе и решихме, че наистина е необходимо а, да се защитат правата и всичко това, което е записано в 11 и 30 член от Хартата за правата на човека. А, трябва да кажа, че имаме нужда от сигурност, за да може тези хора наистина да бъдат защитени. Това трябва да го направи Европейския съюз. Как ще го направим това? Трябва да има защита в европейското законодателство и да се спазват съответните права. Аз бях председател на комисията Либе, когато говорихме по тази тема и трябва да актуализираме. От името на ЕКАРЕ давам думата на госпожа Томашич. Благодаря, господин председател. Ролята на лицата, информиращи за нередности, е много важна за всяко едно общество. Това са смели е, хора, отговорни хора. Те ни предупреждават за проблема преди той да е станал нерешим. За съжаление, тези хора не получават а, е, онова, което им дължим. Много често те се разочароват от системата и напускат работното си място след година или две. В страните с нестабилна система на върховенството на закона, тези хора поради корупция не на последно място, никога не, не получават а, необходимата компенсация. Много често освен това, тези хора нямат и достъп до правна защита, защото адвокатите струват много пари. Политиците флиртуват с лицата, подаващи информация за нередности, защото е, те се ползват е, с подкрепа сред обикновените хора. Аз мисля, че политиците обаче трябва да разгледат, да разглеждат тези хора по един много по-конструктивен и отговорен начин защото често тези лица, подаващи сигнали за нередности, имат необходимата информация, за да се подобри работата на всяко едно дружество или организация, да се е, стигне до по-добри резултати. На тези хора трябва да им се даде възможност за правна помощ във всеки един момент. Що се отнася до подобни лица от трети страни, ние трябва да им дадем обежище в Европейския съюз и да защитим техните семейства от отмъщение или пък убийство. От името на Алде давам думата на Пагазантуа Руис. Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин еврокомисаря, че се отзовахте в този късен час. Подобно на колегите и аз ще говоря, че се нуждаем от защитна рамка защото става дума много често за престъпленията на така наречените бели акички, а те са трудно откриваеми. Говорим и за различни незаконни дейности от крупни фирми или от политици на местно, регионално и национално ниво. Те често остават ненаказани. И именно сигнализиращите гарантират, че те няма да останат ненаказани. През 2013 година влезе в сила държава конвенция, която над близо 200 държави подписаха и все пак няма от разумна правна защита. Темата е много деликатна и много малко държави имат истинска култура на прозрачността и право законодателство за защита на такива хора. Говори за Испания, но ние не сме единствените. Нуждаем се от добра защита на сигнализиращите и гарантиран правен статут, когато се разкрива тежко престъпление или нарушение в фирма или партия, човек не трябва да се бои за бъдещето и живота си. За това се нуждаем от мерки за гарантиране на защитата на такива хора. Трябва също да предоставим психологическа подкрепа, защото много често тези хора са обект на посегателства и опит за психическо унищожение рядко те действат в международен мащаб, като да речем Асанж, когато всички познаваме за, защото дори на най-високо ниво се говори за нарушение на човешките права. С, сега е, имате, има запитване към вас. Искате ли да отговорите от госпожа Джеймс, благодаря, че се съгласявате да отговорите на въпроса ми. Говорите интересно, споменавате фирми. Искам да проверя дали само фирмите трябва да бъдат обект на законодателство уредба и как, а какво ще кажете за политическите партии и органи на местно и национално самоуправление и всякакви форми на управление? Не виждам как Европейския съюз може да повлияе тук, но ми е интересно да чуя мнението ви. Надявам се, че се чуваме и така. Много често става дума за съвсем конкретни действия, измама, корупция и така нататък. Понякога става дума за много хитроумни престъпления и нещата са много добре подготвени част от законодателството трябва да бъде национално, но бихме могли да имаме и общностно законодателство. Не е просто, защото това е нова територия за нас. До сега има проведени срещи, дебати и така нататък, но нямаме нищо подготвено и на национално ниво. Наша задача обаче трябва да бъде да го сторим, защото говорим за тежки нарушения и престъпления, понякога от международни концерни, политици, знаем го от собствените си държави. Готова съм да обсъдим двустранно нещата. От името на Обединената левица давам думата на господин Урбан Креспо. Благодаря, господин председателю. Wikileaks, LuxLeaks, Snowden, Челси Манинг. Благодарение на подаващите информация, благодарение на защитниците на информацията и общественото мнение, не научихме за хилядите случаи, или поне някои от тези хиляди случаи. Дори трябва да кажа, че САЩ оказа въздействие върху испанското правителство, за да няма разследване на насилие, евентуално в Гуантанамо. След това имам един испански журналист, който е бил обект на насилие от страна на а, войската на САЩ в Ирак. Това са е, важни хора, е, от които научаваме какво се случва по света. Те поемат огромен риск. Поради тази причина трябва да кажем, че те са правозащитници и е, това е една уязвима група. Те трябва да бъдат обект на специални грижи и защита. Аз е, много се радвам, че е, Голямата част от нас смятат така. Европейския съюз не направи много, за да опази тези информатори, които са изложили случаи на измама в европейските институции. Не правим нищо, а, и за онези, които не са част от институциите. За това искам да се обърна с два конкретни въпроса. Какво ще се направи на законодателно ниво и чисто програмационно погледнато а, в тази посока? Какво ще направи Европейската комисия? След това искам да разбера какво мисли комисията за становището на ОНЕ за произволното задържане а, на Джулиан Асанж, който е защитник на публичната или обществената информация, който все още е в посолство в Лондин. За това ви питам конкретни неща. Благодаря. Давам думата на господин Явор. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин еврокомисар, Андраш Хорват е, е само един от е, подобните е, лица, подаващи нередности. Тези хора са се обърнали към своите началници, за да защитят интереса на обществеността. Вместо обаче да им обърнат внимание и да има справедлив процес, тези хора стават обект на преследване от власт имащите. Това е абсолютно неприемливо. И в Европа трябва да защитим тези хора, които стават жертва просто защото се опитват да защитят общите обществени интереси. Трябва да има минимални стандарти за защита на, на тези лица, подаващи е, сигнали за нередности, тъй като те работят за, за общото благо, за общия интерес. И тази защита трябва да бъде навсякъде в Европа, включително в европейските институции. Защото знаем, че дори европейските институции не защитават лицата, подаващи сигнали за, за нередности. Ако защитим тези хора, всички ще спечелят. Те не трябва да се чувстват изолирани. Не, ние, европейските институции, трябва да сме на тяхна страна. Синя карта за вас, господин Явор. Искате ли да отговорите? Господин Здеховски има думата konkrétní dotaz. Eh, vy jste tady vlastně kritizoval svým způsobem to, jakým způsobem... Критикувате в известен смисъл начина, по който се действа и в Европейския съюз. Какво смятате? Смислите ли, че настоящата комисия търси нови начини за работа с, с хората, които подават сигнали или, напротив, се опитва да им противодейства. Благодаря за този въпрос. Позицията на комисията в момента, нека комисията да си я представи. Аз мога да кажа само следното. По настоящем няма политическо решение от страна на комисията или от страна когото и да било да се приеме европейско законодателство за защита на тези лица, информиращи за нередности. Мисля, че това е неприемливо. Имаме нужда от правила и трябва да помислим какво правим и за собствените си правила вътре в европейските институции. Мисля, че имаме нужда от нова директива, която да създаде условията за минимална закрила на подобни лица във всички държави членки. От името на СПД давам думата на госпожа Джеймс. Подаването на сигнали това е много сложна тема, имайки предвид е, тълкованията и възможностите. Е ли това поедаване на информация към всички или е отмъщение? Дали така може да се контролира авторитарна държава? защото колкото повече говорим за това, толкова по-спорно остава подаването на сигнали. При нас в Обединеното кралство е сложно. Имаме правна структура, която наистина помага на истинското подаване на сигнали, но в други държави членки подаването на сигнали е прекалено спорно и противоречи на държавния механизъм. Не смятам, че Европейската комисия има роля тук, каквато и да е, а тази вечер чух, че трябва да се заложат минимални стандарти. Няма никаква гаранция, че тези минимални стандарти ще бъдат прияти. Имаме доказателство за това и в други сфери. Искам да припомня на малцината, които са в тази зала, че гражданите на комунистическите държави най-вероятно си изпомнят среднощното почукване на вратата, което се е дължало на подаването на така наречени сигнали. Така че обобщенията и баналните фрази са пълна обида на отделните индивиди, които всъщност са много смели, е, изправени пред реални въпроси и проблеми и не смятам, че Европейския съюз може да играе каквато и да е роля в тази сфера. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Бони. Мистер Commissioner, Господин председател, господин еврокомисар, хората, които разкриват е, опасности, са винаги важни за обществото. Особено днес разполагаме с много източници и канали за информация. Ако подаващите сигнали ни подскажат е, незаконни действия, нарушения на закона, корупция, те поемат същата функция като журналистите, които ни предупреждават чрез медиите. Тях те играят положителна роля в демократичното общество. Както се казва в доклада на Европейския съюз за борба с корупцията, те е, действат понякога в разрез със собствената си организация. Те много често действат е, по съвест, но извън законодателна рамка. Принудени са да нарушат закона, за да последват своя морален компас. По този начин те допринасят за демократичните механизми осъществяват дейности за борба с корупцията, да речем. Но те не водят до накърняване на държавата и нейния начин на действия. В едно демократично общество разследващата журналистика има своите права и аз мисля, че трябва да продължим дебата за сигнализиращите. Трябва да засилим насърчим общественото внимание и да продължим усилията за създаване на законодателна рамка за защита на правата им като е, човек, като хора и като професионални. Това е задължение на всички държави членки. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Шлейн. Благодаря, господин председател. Подаващите сигнали изиграват е, фундаментална роля в борбата срещу организираната престъпност, корупцията и така нататък. Това са престъпления, които преминават граници. Това са европейски феномени. Затова са нужни европейски решения. Нужна европейска директива, която да заложи минимални стандарти защита на тези хора, за да има сигурни канали за подаване на информация. Никой няма да ни вярва борбата срещу тези събития, ако не защитаваме хората, които говорят на европейско ниво. Държавите членки са тези, които могат да имат законодателство по тази сфера. 2013 година в доклада на комисията Крим поиска с голямо мнозинство Европейската комисия до 13 година да подготви законодателно предложение, което да върви в тази посока. Посока европейска програма за защита на подаващите сигнали. Три години минаха от тогава. Това предложение въобще не сме го видели, дори следа от него. Защо такова забавяне? Защо не желаете да работите по тази тема? Искам да ви припомня, че от януари 2014 година европейските институции направиха задължително въвеждането на вътрешни норми, свързани с подаването на сигнали за наредности, включително и защита на информаторите. Омбудсмана направи изследване и с изключение на Сметната палата, другите институции, включително и Европейския парламент, нищо не са направили, що се отнася до защитата на подаващите сигнали. Така се губи една отлична възможност, иначе, за да покажем, че европейските институции искат прозрачност и защитават онези, които говорят за наредности. Благодаря. Благодаря, давам думата на господин Крисогон. И Европейския Ένωση Европейския съюз трябва да защити е, онези лица, които подават информация за нередности. Тъй като благодарение на тези лица ние разкриваме случаи на корупция. Има един доклад на Transparency International от 2013 година и там се казва, че повечето европейски държави, членки на Европейския съюз, не осигуряват необходимата закрила. И много често работодателя на такива лица може да им отмъсти. Както призна господин Юнкер през септември 2015 година в Европейския парламент, необходимо е да се приеме обща европейска политика по темата Whistleblowers. Нека да ви напомня за скандала, известен като LuxLeaks или скандала с Volkswagen. Виждате колко важни неща се, се случиха вследствие на тези скандали. Би било много по-добре да хармонизираме своето законодателство, за да не се притесняват лицата, подаващи сигнали за нередности. Корупцията винаги действа на тъмно, а има смели граждани, които са готови да излезат на светло. Ако им помогнем, ще се справим с корупцията. Благодаря. Дякую, пане Господин Здеховски. Пане komisaři, благодаря, господин председател. Господин еврокомисар, наш е, НП е убеден, че Европейския съюз се гради на ценности като прозрачност, достоинство и защита на правата на човека. Наше задължение е да гарантираме основните права и свободи включително на всички, които разкриват наръкърняването на тези стойности. Тези хора са част от механизма на контрол, който ни позволява да гарантираме, че властимащите няма да злоупотребяват с властта. Трябва да гарантираме защитата на този механизъм включително в случая като господин Асанш. Аз имам известни резерви към личността на господин Асанш, но това не означава, че подценявам стореното от него. Трябва да разберем сложността на международните събития. Има хора, които обичат е, и имат интерес да, закрив, да замазват нещата. И тогава ролята на господина Санш се оказва важна. Но все пак е, не бива да допускаме неоправдани обвинения. Ние като европейски депутати трябва да не допускаме това. Мисля, че задържането на е, Джулиан е, Асанж трябва да бъде предотвратено и да бъде свързано с гарантиране на международна закрила. Е, за него и за всички а, трябва да гарантираме това. В противен случай ще изпратим неверно съобщение. Госпожа Фланеган. Господин Фланеган, това отново е проповядване по някакъв въпрос, а всъщност действителността на случващото се е точно обратната. Преди 8 години Шугърман спря да бъде менеджер в Unicredit и той казва, направи го, за да не подам доказателства срещу себе си. Ставаше дума за ликвидността на банката, която е подписвала ежедневно. Всеки ден е установявал, че банката всъщност няма такава ликвидност, не с няколко процента, а 40 пъти по-малко от позволеното. Той казва на банката, казва на регулатора. Банката му казва трайси регулатора не му обръща внимание. Централната банка, когато се стигне до разследване, му казва, че не може да гарантира нито неговата анонимност, нито имунитета му. Нещата са толкова а, ужасяващи, че въобще дори не е извикан от анкетната комисия. Може да си говорим тук, но чакам деня, когато в крайна сметка ще направим нещо. Защото у нези, които а, а, срещу което се подава нещо, са тези, които се страхуват, а не хората, които подават информацията. Много ви моля да не си говорите по телефона, когато някой говори, защото е наистина невъзпитано. Ужасяващо е някой да си говори по телефона, докато някой депутат се изказва. Поспишил. Господин пекне, пане předsedo. Я považuji debatu о oznamovatelích... Благодаря, господин председателю. Смятам, че този дебат е част от антикорупционните мерки. А като се вгледаме в общественото мнение в държавите членки, ще видим, че европейските граждани виждат в корупцията един, едно от основните, едно основно зло. Така че трябва да помислим за сериозна защита на сигнализиращето. А само някои държи, държави го гарантират. Така че господин еврокомисар. Помислете за обща уредба на минимални стандарти на защита на подаващите сигнали. Говорихте за конкретни случаи, цитирахте текстове по директивата. Мисля обаче, че едно общо решение би, би довело до въвеждане на минерал, минимални стандарти. Е, това е етичен въпрос така както имаме антидискриминационно законодателство на европейско ниво. Ние трябва да поемем отговорността за тези въпроси. В Чешката република, е, мога да го кажа, тъй като съм бил и министр, там няма политическа воля. Тоест, смятам, че трябва да осигурим европейска защита на сигнализиращите. Благодаря. Преминавам към спонтанните изказване. Давам думата на господин Мариес. Благодаря, господин председател. Няма много хора, които да са готови да подадат сигнал за нередности и малкото, които съществуват, не са защитени. А трябва да се види колко са полезни подобни лица. Вижте сигнала с Volkswagen, вижте сигнала с банките, вижте е, скандала с е, неплащането на данъци и данъчните измами. LuxLeaks, списъка Лагард, и много други. Всички тези случаи показват, че има отделни хора е, и дружества, които не плащат данъци. Очевидно е, че и в бъдеще ще има такива случаи на данъчни измами и избягването на плащане на данъци. Ето защо за благото на европейските граждани нека да защитаваме тези whistleblowers или подаващите е, сигнали, е, сигнали за, за нередности. Нека да не забравяме, освен това, че неодавна в Германия имаше е, наказателно преследване срещу подобни лица. Те са подали сигнали във връзка с LuxLeaks. Давам думата от името на комисията на комисаря Андрю Кайтис. Президент. Уважаеми господин председател, почитаеми депутати, много бе интересно да изслушам вашия дебат. Искам да ви благодаря за интересната дискусия. Ще информирам колегата, комисара Юрова. Тя отговаря за тази тема. Ще информирам за дебата днес. Искам да подчертая следното. Всички сме съгласни, че тези лица трябва да бъдат защитени. Въпросът е как. С други думи, как да се постъпи най-добре и как да се постъпи реалистично. Сложен е въпрос. Говорим за права на човека, говорим за рамка, която да включва целия Европейски съюз. И в заключение Комисаря ме помоли да кажа следното. Тя очаква да се задълбочат дискусиите с вас и ви благодаря отново за интересния дебат. Благодаря, господин комисар. Закривам дебата. Следващото заседание.